Председателят е получил от е, групата ГУЕ номинация. Тази номинация ще бъде записана в протокола от днешното заседание. Ако няма възражение, номинацията ще въжи за прията. И така, благодаря ви. Минаваме към първа точка.